Уважаеми колеги, предлагам да започваме след минутка. Uh, в началото позволете ми да кажа няколко думи във връзка с uh, земетресението в Япония. Take your seats. Моля да заемете местата си. Бих искал да направя изявление във връзка с земетресението и цунамито в Япония. Във връзка с трагичните събития от името на Европейският парламент бих искал да изразя съболезнование на семействата на жертвите и на целия японски народ. Ние преживяваме тази огромна човешка трагедия от Втората световна война. Това е най-голямата трагедия в страната, която предизвика смъртта на хиляди хора и огромни материални щети. щети. Ние отдаваме а, дължимото на спасителните служби на Япония, на обикновените японски граждани, които посрещнаха тази трагедия спокойно и с достоинство и се опитват да я преодолеят. Ние искаме да им кажем, че гражданите на Европейския съюз са редом с тях. Искам да ви помоля сега, дами и господа, да станете за едноминутно мълчание в памет на загиналите. Dziękuję Państwu. Thank you much. Благодаря ви много. Отварям посещение конференции Сега откривам заседанието на Председателския съвет, който е открит за участие на депутатите. Това е открито заседание, в което могат да участват всички желаящи депутати. Искам да приветствам с добре дошли господин Бан Румпой, господин Барозо и господин Шевчович. Искам да дам сега думата на председателя Ван Румпой, който да ни запознае с решенията на съвета от 11 март, петък, по събитията в Либия. Аз прочетох точно как беше формулирана точката от дневния ред на Европейския съвет. Имате думата. Е, Господин председател, уважаеми депутати, позволете ми най-напред да се присъединя към казаното от вас в израз на солидарност с японски, японците. Това е огромна трагедия, която включва земетресения, цунами, проблеми с атомните централи. Всяка от тези трагедии по-отделно е достатъчно голяма. Европейския съюз е заедно с японския народ в трудните дни, които предстоят и ние предлагаме нашата помощ във всички възможни области. Председателя Барозо отправи а, това послание до министър-председателя Кан. 27 държави членки предложиха своята помощ в рамките на Европейския механизъм за гражданска помощ. Ние предлагаме своята помощ в сферата на издирването и спасяването, Готови сме да предложим своята помощ и при влушаване на ситуацията с атомните централи. Ние ще направим всичко, което е по силите ни, да помогнем на нуждаещите се. Искам да ви информирам, че ще проведем дебат в Европейския съвет на 24 и 25 март във връзка с катастрофата в Япония и последиците и за света, и за Европейския съюз. Един от аспектите е атомната безопасност. Вчера по инициатива на комисията беше проведено заседание на регулаторите и операторите и беше договорено да се проведат стрес-тестове, за да преценят надежността на атомните централи. Енергийните министри ще се срещнат следващия понеделник, за да обсъдят какви са последиците за енергийния сектор и пазара и какъв да бъде нашия отговор. Нека сега да се спре на основната тема на днешното заседание. Двата важни въпроса, които обсъдихме в петък. Имаше извънредно заседание на Европейския съвет предвид на важните събития, които се случват на юг от нас. Ние наблюдаваме една демократична вълна в този регион, същевременно сме силно обезпокоени от събитията в Либия. Аз свиках този извънреден Европейски съвет, за да предложим общ отговор. Най-напред, революциите на юг от нас са изключително важни. Има бунтове, има страдания, има и добри, и лоши неща. Виждаме обнадеждаващи стъпки напред, както и връщане назад. Ще кажа нещо повече за Либия след малко. Последните събития в Бахрейн също са доста тревожни, въпреки че наблюдаваме обнадеждаващ напредък в Тунис и Египет. На тунизийските власти Европейският съюз предложи помощ за организиране на изборите на 24 януари. Ние насърчаваме египетските власти в техните усилия да гарантират истински демократичен преход. В Марокко започват промени, които приветстваме, както и в други регион, части от този регион, където се наблюдават нови събития. Ние знаем, че този процес ще отнеме време и че изходът не е сигурен, даже може би спорен ще се различава за отделните страни. Няма да бъде един а, а, триумфален марш към свободата. Ние трябва да оценяваме непрекъснато положението на място, като държим сметка и за развитието в по-дългосрочна перспектива. Нашите южни съседи са важни за Европейския съюз и това беше заявено отново от Европейския съвет – ние подкрепяме всички усилия за демократичен преход и демократични реформи, които са в полза на гражданите. Ние се нуждаем от ново партньорство, за партньорство и сподено лено благоденствие. Тези въпроси ще се обсъждат в едните седмици на следващия Европейски съвет. Уважаеми депутати, сега искам да се спра на Либия, която беше в фокуса на дискусиите ни. Ние дадохме ясно да се разбере на лидерите на Либия, че внимателно следим събитията и че сегашното управление трябва да се отиде. Ние приветстваме Временният национален съвет, базиран в Бенгази. Този съвет, по наше мнение, е наш събеседник. Европейския парламент ден по-рано взе решения, които ни насочват в тази посока. Европейския съюз предприе сериозни санкции към сегашния режим. Първият пакет беше прият на 28 февруари а и беше прият и резолюция на съвета за сигурност на ООН. Включва се в тези санкции забрана за търговия с оръжие, забрана за издаването на визи и прочие. Освен това, включиха се и финансовите институции, като Централната банка на Либия и е, Либийския инвестиционен орган в е, мерките за замразяване на активите. Ние следим е, хуманитарната криза. Повече от четвърт милион либийци вече са напуснали страната. Европейският съвет заяви, че безопасността на хората трябва да се гарантира с всички възможни средства, за да защитим населението, държавите членки са готови да използват всички възможности, след да са изпълнени три условия. Необходимост, ясна правна база и подкрепа от региона. Международната общност, Африканския съюз, Арабската лига, Европейския съюз, САЩ, Китай и Русия не могат да постигнат все още съгласие по най-добрия начин за отстраняването на Кадафи. Ние Водим преговори, за да гарантираме международна подкрепа за слагане на спирачка на сегашното либийско ръководство. В тази хуманитарна криза има и друга страна. Държавите членки са изправени пред вълна от миграция и най-засегнатите страни се нуждаят от нашата солидарност, от човешки и технически ресурси, които да бъдат осигурени на агенцията Frontex, която участва вече в операции на място. Трябва да се гарантират и допълнителни ресурси от комисията, да се защити шенгенската зона, да се защити европейския ред. Искам да се спра накрая на още нещо бунтовете в Тунис, Египет и Либия не са свързани с фундаментализма. Знаем какво искат протестиращите. Те искат това, което искат всички хора по света. Те искат работни места, имат демокрация, право на изразяване. Не наблюдаваме никакъв екстремизъм, никакъв сблъсък на цивилизациите, а борба за свобода и справедливост нещо, което се подкрепя от общественото мнение в нашите страни. Уважаеми депутати, както знаете, веднага след срещата на Европейския съвет се проведе и среща на върха на лидерите от еврозоната. Ние се договорихме по принцип по няколко основни елемента на економическия пакет, които ще бъдат потвърдени на Европейския съвет следващата седмица и ще ни позволят да отидем по-нататък. Нека да се спра сега на пакта за еврото. Той ще засили економическия стълб на Валутния съюз и се фокусира върху сфери, които са в национална компетентност. Става дума за допълнителни усилия, които отиват по-далеч от действията, които бяха договорени по принцип на ниво Европейския съюз в рамките на работната група. Целта е да се подобри конкурентоспособността и да не се допуснат дисбаланси. 17-те членки на еврозоната а, са за повече конкурентност и повече сблиза... сближаване. Има загуба на конкурентоспособност и това се видя в кризата с дълга. Вътрешната и външна конкурентоспособност е важна, за да позволи на Европейския съюз бързо и устойчиво да се развива в средносрочна и дългосрочна перспектива, да създава работни места, да запазим нашия социален модел и социалната държава. Ние предложихме реалистични мерки. Работих заедно с председателя на Европейската комисия по това. Основните цели са една конкурентоспособна економика, работни места, добра финансова система. За всички тези цели пактът посочва показатели и политически мерки. Има ангажимент за структурирана дискусия, обмен на най-добри практики и избягване на вредни практики и предприемане на мерки за борба срещу измамите и избягването на данъците. Всичко ви звучи познато, но това, което е променено е политическият ангажимент. Държавните и правителствени глави ще посочат какви мерки ще се предприемат в рамките на пакта, но на национално ниво. Наред с натиска върху пазара и върху институциите, ние ще използваме поетите ангажименти в рамките на пакта. В края на марта ще бъдат заявени тези ангажименти. По време на разработването на пакта, целта ми беше да гарантирам, че той ще е в съответствие с сегашното економическо управление в Европейския съюз и ще използва съществуващите инструменти. Европа 2020, Европейския семестър, макроекономическите мерки. Тези нови ангажименти ще бъдат включени в националните програми за стабилизиране и ще бъдат подложени на редовен преглед. Европейската комисия ще има силна роля в следенето на изпълнението на поетите ангажименти. Европейския парламент ще играе своята пълна роля в съответствие с компетенциите си. Социалните партньори ще бъдат напълно ангажирани чрез тристранния социален съвет. Определени са общи цели. Е, участващите държави членки ще следят е, е, тези действия, като използват собствени мерки. Държавите извън еврозоната са поканени на доброволна основа да участват в пакта и следващата седмица трябва да заявят желанието си, надявам се да го направят, и да превърнат този пакт в един пакт Евро плюс. Освен пакта, има и други елементи, които бяха договорили. Всички партньори се договориха за, за временният инструмент и постоянния механизъм. Първо за обекта, за а, сумата. 440 милиарда за инструмента и 500 за механизма. Относно механизма за инструментите, ние имаме възможност да се намесваме на първичните пазари в рамките на програма с определени условия. Що се отнася за цената на инструмента, ще отчитаме повече устойчивостта на дълга, ще намалим лихвените проценти и ще а, изпълняваме принципите в ценообразуването на МВФ. Ние решихме да удължим а, срока на падеж а, на Гърция, дълга за Гърция, както и да коригираме ликвените проценти. Държавните и правителствени глави също приветстват амбициозните мерки, които бяха обявени от португалското правителство. Те са важни сами по себе си и допринасят за подобряване доверието в еврозоната. Съветът се договори за шесте предложения за економическото управление, по които парламента трябва да се произнесе. Беше договорено, че в контекста на Пакта за стабилност и растеж съветът, като правило, ще следва препоръките на Европейската комисия. Ако не го направи, трябва да обясни позицията си в писмен вид. С други думи, трябва да спазва изискванията или да обясни. Това е стъпка, която искаше вашия парламент да бъде предприята. Ние се договорихме също за въвеждането на данък върху финансовите а, операции. Тази възможност да бъде проучена не само за еврозоната и Европа, но и в международен план. Мисля, че беше постигнат значителен напредък в справене с проблема с публичния дълг и се надявам на следващото заседание, другата седмица, да постигнем резултати. Утре ще се срещна с шестимата докладчици от вашия парламент и очаквам да продължим съвместната ни работа по всички тези проблеми. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председателю. Сега искам да дам думата на председателя Барозо. Благодаря, господин председателю. Благодаря, председателю на Европейския съвет, уважаеми членове на парламента. Ние всички сме загрижени за това, което се случва в Япония. Вчера ние получихме искане от японските власти за оказване на помощ. Ние сме готови да им окажем специална помощ предвид ситуацията. Народа на Япония знае, че може да разчита на нашата солидарност в а, такъв момент. Мерките е, които ще предприемем, са свързани с сигурността на нашите граждани. Ние искаме е, да покажем нашата готовност да се справяме с подобни ситуации. Уважаеми членове на парламента, през петък, в петък проведохме заседание с правителствените държавни глави на еврозоната – Темите, които обсъдихме, бяха ситуацията в Либия. Господин Ван Ромпой даде много добри коментари по отношение на ситуацията в Либия. Също така се посочи и приноса на комисията. Принос на Европейската комисия към политиката за Южното Средиземноморие и как да окажем съдействие на страните от Южното Средиземноморие в, по пътя им към а, преход в а, техните държави. Тези държави, в които се провеждат економически и политически реформи, трябва да разчитат повече на помощта на Европейския съюз. Имаше предложения от различните представители на държавите членки, но е важно да се създаде един вид партньорство помежду ни. Миграцията е тема, която поражда загриженост в е, някои държави членки. Ето защо комисията ще обсъди през юни на срещата на върха проблема свързан с беженските потоци. Също така ние е, поискахме от държавите членки да се организира една координация на европейско ниво на економическите политически мерки и сега това беше прието. Ставаше въпрос за страните от еврозоната. Бяха обсъдени някои от спецификите, свързани с пакта. Бяха изразени и безпокойства. На тези безпокойства трябва да се откликне. Трябва да се изяснат основните принципи, свързани с този въпрос. След седмица ще а, докладвам пред вас и съм щастлив да кажа, че е постигнато споразумение между държавните правителствени глави от еврозоната. Важно е да се запази политическата организа... координация на европейско ниво. Трябва да се спазват правилата на европейските институции и на договор за функционирането на Европейския съюз, това число и Европейския парламент. Европейския парламент даде много добър принос за това споразумените да не останат само на междуправителствено ниво, а да се приложи общностния подход. Така че да се гарантира за да може да се гарантира конкурентоспособност на европейско ниво. Това е наша основна цел, както е упоменато в стратегията Европа до 2020. Нашата цел е да има устойчиви цели, свързани с генерирането на растеж. Пактът може да даде своя принос за постигането на тези цели. Искам да цитирам. Това ще засили економическото управление в Европейския съюз, като а, допренесе за добавена стойност. Допълнителните инструменти ще надградят съществуващите, ще има интегрирани насоки, економическия семестър и нова мрежа за економически надзор. След това този ангажимент ще бъде приложен и на национално ниво. Надяваме се тази мрежа за економически надзор да включи засилен ангажимент от страна на Европейския съюз. Социалните партньори ще бъдат, вклю... ще бъдат включени на европейско ниво и ще участват в среща на върха, свързана с социалната политика. Смятам, че е важно да следваме подходът, свързан с постигането на баланс комисията ще упражнява контролна роля и ще следи спазването и прилагането на мерките. Така че се надяваме пакта да бъде одобрен до следващата среща на върха. Еврото не трябва да осложнява управлението в Европейския съюз. Ако пактът се изпълнява правилно, то той тогава ще допринесе за силното управление на еврозоната. Също така беше постигнано споразумение за за квази автоматизъм. Като се взеха предвид стъпките за изпълнението на пакта за стабилност и растеж, съвета реши да следва препоръките на комисията или да обясни своята позиция в писмен вид. Цитирах. Това исках да го подчертая още веднъж пред вас. Още, цитирам, ще се е, въвеждането на данъка върху финансовите транзакции е, трябва да бъде да обмислим, да, да усъвършенстван, да бъде, вне, да бъде въведен не само на европейско, но и на международно ниво. Необходимо е да има процес на адаптиране към сегашната ситуация – така че да се спазва принципа на пропорционалност и адекватност между всички участващи страни. Трябва да има ефективна координация между председателя на Европейския съвет и на комисията. Това беше заключението на нашата дискусия в Страсбург миналата седмица. Това е важно, според мен. И също така позицията на Европейския парламент беше много важна за постигането на окончателен консенсус по време на срещата на върха. Както казахме в нашето проучване, ние споменахме, че трябва да се използва фонда за финансова стабилност, а също така да се изгради и постоянен механизъм от 2013 година. Аз мога да изразя само моето задоволство след седмица след срещата на върха. Проучването ще бъде проведено и 440 милиарда евро ще бъдат отпуснати. Постигна се споразумение за размера на механизма за стабилност в размер на 500 милиарда евро. Искам да кажа, че това е една много важна стъпка напред. Можем да отидем още по-далеч, но консенсуса, който постигнахме, показва, че ние сме а, отбележили напредък в сравнение с, състоя... с, с сегашната ситуация. Също така говори се за намаляване на а, лихвите плащани от а, Гърция. Всъщност ние обяснихме, че увеличаването на гъвкавостта е проява на искреност към Гърция и е въпрос свързан с достоверността на нашите действия и за възможността на Гърция да изплати дълга. Аз съм убеден, че такъв вид гъвкавост, свързан с преразглеждането на лихвените проценти, ще бъде направено и за Ирландия. Искам да направя два кратки коментара. Първо, на 24-25 марта ще се проведе следващата среща на върха. Тогава вече ще бъде завършено проучването а, на пакта за растеж. Ще се говори за фискалната консолидация, за заетостта и за данъчните системи. Економическия семестър обхваща тези отделни економически планове. Комисията няма да отстъпи от своята роля това е една много важна роля, за да се гарантира съществуването на тези усилия. Вчера съвета подчерта, че трябва да изберем един много подходящ подход за изпълнението на економическата стратегия. Също така беше постигнат консенсус, свързан с ролята на економическото управление. Фонда за економическа стабилност за 2013 година ще разполага с инструментите да гарантира стабилността на еврозоната, ако това е необходимо. На второ място, двете срещи, които бяха проведени миналия петък. Ние се извадохме ключови полуки от тях. Изправени сме пред исторически предизвикателства. Е, Европа може обаче, може обаче да отбележи напредък и е, да постигне и направи компромиси там, където е необходимо. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на ръководителите на политическите групи. Започвам с господин Дол. ЕНП. Либия, Египет, това са големи предизвикателства, които до голяма степен засягат нашите европейски ценности. Демокрацията, човешките права, предприемчивост, иновативност, те постоянно се променят в глобалния контекст. Това са предизвикателствата, пред които сме изправени. Нашето внимание се насочва към това, както вече е, казахте, върху Япония през последните 6 дни. Виждаме народа как страда следствие на природните катастрофи, цунамито и земетресенията. Нашето внимание се концентрира най-вече върху ядрената сигурност на Япония. Следим отблизо събитията, свързани с атомната електроцентрала ние съпреживяваме с нашите японски е, приятели е, при тази тежка катастрофа и те могат да разчитат е, на съдействието на Европейския съюз и държавите членки, които реагираха щедро, незабавно и ефикасно. Трябва да сме готови за всичко. Въпросът за сигурността на ядрената енергетика се постави навсякъде по света в резултат на събитията и също като колегите искам да призова за разисквания. Било то тук, било то в националните парламенти, трябва да се обсъди ядрената безопасност задълбочено, особено като имаме предвид голямото неизвестно – в уравнението, което виждаме сега в Азия. Задължително е да имаме енергийна независимост, но атомната енергетика е много важен фактор в ядрената безопасност, както и в енергийната независимост. Не би трябвало да се създават рискове за гражданите. също време, ако кажем, че всичко може да се промени отведнъж, това ще бъде заблуда. Очевидно, всички национални и европейски политически лидери, когато извлекат полки от случващото се в момента в Фукушима, трябва да се съсредоточат върху подкрепата, от която се нуждаят нашите японски приятели. Положението е много по-различно в сравнение с последиците от едно земетресение, макар и тежко. Друг въпрос е, е положението в Северна Африка. Също както ядрения въпрос, този е, е, въпрос се нуждае от задълбочено обсъждане тук и в държавите членки. Нашите приятели в Северна Африка, благодарение на близостта до нас, през годините са създали много тесни отношения с нас. В Египет, в Тунис, исканията за демокрация на народа наделяха. И ние като европейци сме длъжни е, да ги подпомагаме и насочваме в промяната, за да реализират е, стремежите си. Посланието на Европа не трябва да бъде е, на самовглъбеност, на егоизъм, на боязъм, а трябва да бъде послание на солидарност. Ние бихме искали Кадафи да бъде отстранен, да се прекрати насилието и да се намери решение за страната, както се посочи в заключенията от среща на върха. С бързината на събитията обаче става ясно, че Европа трябва да е готова да реагира с надежни решения за Либия и за региона. Още веднъж искам да повторя. Ние сме най-големите донори за региона и погледите са обърнати към нас. За Либия и за външната политика като цяло искаме Европейския съюз да говори с един глас. Само по такъв начин ще се чуе нашето послание и то ще бъде действено след драмата в Япония и насилието срещу либийския народ, е трудно да се говори за пари, за еврозона, но такава е действителността. Общата парична политика е жизнено важна за бъдещето на Европа а, и оттам и на света. Заключенията от 11 марта а, за еврото са съвсем ясни. Намерен е вече пътят обратно към растежа, към създаването на работни места. На основата на пакта за еврото държавите членки решиха да сближат бюджетните си и паричните си политики и това е голям пробив според мен. Държавите, които все още не членуват в еврозоната, но се стремят към членство в нея, ще имат възможност да се присъединят а, към зоната за растеж и иновации, след като економиките им станат по-устойчиви. Нуждаем се от а, подходящи механизми за а, подпомагане на а, държавите членки, които се нуждаят от такава помощ и също време, но трябва да сме много внимателни публичните финанси и да не създаваме зависимост от европейската помощ в тези страни. На трето място, дефицитът трябва да се намали, трябва да се подкрепи еврото и е, да се подкрепи е, пакта за растеж. Тези елементи са взаимно свързани. Нашата политическа група, господин председателю, иска тези действия да се организират на основата на общностния, а не на междуправителствения метод, защото именно общностният е, метод изразява солидарността, солидарността, която ни изразяваме с японския народ и е, с народите от Южното Средиземноморие. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите ще направи изказване господин Хане Свобода. Благодаря, господин председател на парламента, господин председател на Европейския съвет на Европейската комисия. Да, ние също изразяваме нашата съпричастност към съдбата на японския народ. Господин Йотингър много правилно посочи, че това е един апокалипсис. Между другото, господин Йотингър много активно а, участва в действията, свързани с определене на сигурността, ядрената сигурност в Япония. Аз а, приветствам а, провеждането на стрес тестове. Няма смисъл да се въвежда такъв а, тест, ако се прави само там, където той е желан. Е, искам да се върна на това, което беше казано от господин Бузех. Договорът Ев, Евратум а, трябва да бъде включен в а, общното законодателство трябва да се говори за енергийната ефективност, за ядрената сигурност. Те трябва да намерят по-голямо място в нашите а, дискусии. Относно Либия и Северна Африка. Благодарен съм на комисията, че те изготвиха съобщение за активната помощ, която трябва да окажем на тези държави. Не става въпрос само за формулирането на това съобщение, става и за изпълнението на мерките, свързани с сигурността. Надявам се, всички държави членки ще работят в тази насока и да дадем а, едно ново лице, едно ново съдържание на региона на Южното Средиземноморие. Относно Либия искам да кажа следното. Бунтовете или революцията, както искате ги наречете, те не трябва да бъдат обречени на неуспех. Либия не означава Кадафи. Ако Кадафи отстъпи е, и бъде отстранен, това няма да означава провал за, за Либия ние искаме да подкрепим тези бунтове и режимът на Кадафи трябва да бъде изолиран и наказан. няма среден път. Кадафи загуби всякаква легитимност. И сега, по третата тема, съвсем кратко. Срещата на върха. Голям, голямо постижение беше, че съвета успя да ядоса и комисията, и парламента, и социалните партньори, и профсъюзите и държавите членки, които все още не са в еврозоната. Това беше голямо постижение, трябва да кажа. Не искам да се спирам на институционалните въпроси. Чувам, че някои колеги тук подвикват, че ще се изкажат по този въпрос. Решаващо е да се вземат мерки, най-вече по отношение на държавите, които са засегнати. Имам предвид Гърция. Как да се излезе от тази криза с дефицита? как да се приеме това, което беше предложено от господин Юнкер, да се обсъждат еврооблигациите и да бъдат въведени, защото те ще се отразят на стабилността и на растежа. На, на второ място еврото. Тук се спомена растежа от председателя на комисията. Обаче растежа може ли да създаде условията, с които да излезем от кризата? Да, имате право. Заплатите трябва да се развиват паралелно с производителността, но в някои държави това не е така. Трябва и профсъюзите да ги поканим да участват в тези дискусии. Многократно беше подчертано колко е важно на европейско ниво да има социално партньорство, което да е открито и ефективно. Добре е, когато имаме е, профсъдите на наша страна, тогава скептицизма намалява. Относно данъка върху банковите транзакции. Когато видим ставката, виждаме, че, че тя е много мъничка. И смятам, че това не е адекватен отговор на решението, което беше взето с голямо мнозинство в парламента. Неприемливо е господин Шемета, дори и след решението на Европейския а, парламент, а, да успорва това решение. Той трябва да го приеме. Може да каже своето мнение в процеса на прилагането на това решение. Добре, може би. А, той иска да повлияе на решението а, на парламента, но когато това решение е взето с голямо мнозинство, и тук има предвид и доклада по димата, не му прави чест да се подиграва на парламента. Той нека да работи по-добре за това решението да бъде а, изпълнено. Относно заключенията на съвета. Добре, е, че беше споменато а, това, но не е достатъчно. Имаме нужда от комисия и съвет, които работят за това данъка върху финансовите транзакции да стане реалност. И то от гледна точка на справедливостта. Много хора в Европа се обръщат към екстремистски партии, защото се възмущават върху банковата се възмущават от банковата и финансовата система, които са в момента. Значи данъка върху финансовите транзакции ще накара тези, които са отговорни за разразяването на тази криза, да платят цената за нея. Геверков, стат от името на Алде. Няма да говоря по пакета за економическото управление, защото ще говорим за него, когато подготвяме съвета на 24-25 и марта. Тук се говори за ангажименти и прочие. Всичко това е работа на съвета, а не на комисията. Затова господин Трише критикува този пакет и мисля, че парламента трябва да следва казаното от господин Трише. Но искам най-напред да изразя също дълбоката ми, дълбоките ми съболезнования към японците. И също да отдам дължимото на 50-те герои в АЕЦ Фукушима, които дори в настоящия момент рискуват собствения си живот, за да спасят японците от още една катастрофа. катастрофа. Ние в Европейския съюз трябва да преосмислим а, своята енергийна политика, защото тази трагедия е като сигнал за нас да погледнем по-сериозно на възобновяемата енергия. Въпреки трагедията, това е събитие, което не можем да променим. Ние можем и трябва да помогнем, но за съжаление не можем да променим случилото се. Но има а, страна като Либия, където можем да променим нещата, защото и там има герои, които са хиляди и те и в настоящия момент жертват своя живот за свобода и демокрация. Вчера видяхме лицата на някои от тях млади студенти, предприемачи. Това са хората в Либия, които се борят за демокрация там. Ние не знаем, ние, не само ние обаче знаем кои са бунтовниците. Кадафи също ги знае, той има списък на имената им, той ги търси, търси техните семейства и когато ги открие, ги избива като животни. И ако стигне до Бенгази, това ще доведе до истинско клане. Какво правим ние сега, колеги, за да не допуснем това да се случи? Защото това може да се превърне в нова Сребреница, нова Руанда, нов Дарфур. Дали им помагаме в момента? Are we helping them for the moment? Помага ли им? Защитаваме ли ги в момента? Подкрепяме ли ги с оръжие и зона забранена за полети? Дали ги признаваме като опозиционно правителство? Това, което правим, ние изпращаме в Триполи мисии за установяване на фактите. Това правим в момента. Колеги, това ме изпълва с отвращение. Това не може да бъде отношение на Европейския съюз. Каква е реалността? Международната общност в момента, господин председател, помага на Саудитска Арабия да спре демократичната революция в Бахрейн. Същевременно отказваме подкрепа на либийския народ, за да спасим тяхната демократична революция. Това се случва сега. Аз не приемам това отношение на Европейския съюз. Ние не сме се получили изобщо от миналото. Какво ще кажем следващата седмица, когато Кадафи може да се възвърне като лидер на цяла Либия? Дали ще продължим както обичайно? Дали отново ще си затворим очите, както сме го правили многопра... многократно в миналото? В Унгария, в Прага през 60-те години. И в Испания през 36-та. Аз имаме и други примери. И трябва да помним тези примери, особено сега, когато тези хора се борят за собствената си свобода. Сина на Кадафи вчера каза пред медиите, че войските наближават Бенгази и че очаква революцията да приключи за 48 часа. Едно нещо е вясно. Дали ще позволим това да се случи и да изпишем още една черна страница в е, историята, или пък можем да предприемем действия да предотвратим това. Сега или никога, като убедем европееца, искам да кажа, че разчитам на Франция, на Великобритания да предприемат мерки за демократична Либия. Дякую пану благодаря и сега господин Захрадил има дума от името на европейските консерватори и реформисти. Напред к раде. То, что се стало minulý тиден... Това, което се случи, беше изненадващо, но и обезпокоително. Това е това, че Европейския. Европа държава член на Европейския съюз беше принудена да се откаже от свое, свое, от свое основно право да го продаде. Имам предвид Ирландия. Ирландия беше принудена да одобри предложените лихвени проценти. Смятам, че се следва мотото, че всяка криза е една възможност да се засили интеграцията и централизацията на управлението. Но в договорите ясно е заложено, че данъците и данъчната политика са области в компетенциите на отделните държави членки. Сега бяха заложени и минимални лихвени проценти, както и минимални ставки за корпоративния данък. Работи се и ем, за това данъчната политика да не е в ущърп на свободното движение на стоки и услуги на конкурентоспособността който иска да има данъчна конфедерация, трябва ясно да а, знаят че Европейския съюз ще се превърне в един федеративен съюз. Това не го искаме ние като политическа група, а също и други политически групи. Относно политиката за добросъседство, да, съгласна съм с това, което беше, кажем, господин Ромпой. Всички държави са различни. Египет не е Либия и така нататък. Политическото развитие в тези държави не е еднакво. Има различни економически, социални и демографски реалности и има нужда от прилагане на различни подходи. Не може Европейския съюз да прилага един и същи метод в всяка една отделна държава. Европейския съюз показва, че не е способен да се налага в определени ситуации и ако Кадафи отново вземе властта, то тази тема ще бъде включена в нашия дневен ред и може би ще се сетим да направим нещо. Европейския съюз не е способен да действа единодушно, нито по отношение на намесата на САЩ в Ирак, нито по отношение на други военни намеси. Нито една държава не трябва да бъде принуждавана да предприема определени мерки. за някои а, неща имаме прекалено големи очаквания. И на последно място Япония. Е, ставаме свидетели на човешко нещастие, на природни катастрофи. Тези неща отново ни показват е, е, колко сме слаби пред природата. Не можем, не можем да, да вървим срещу природата. Изварената ситуация в Япония не ни дава повод да си вадим общи изводи по отношение на сигурността. Повече от 150 а, а, атомни електроцентрали има в Европа, но а, те са разположени върху сеизмично стабилни ам, площадки. а, а, атомната енергия е една от най-безопасните и екологично чисти източници на енергия. Ребека Хармс. И така, искам да се спра на трите теми Япония, Южното Средземноморие, Арабския свят. А също така и световната финансова криза. Всички те имат едно. Ам, общо нещо. Че те се отразяват а, върху а, отделните национални интереси и не трябва да сме толкова тесногради. Трябва да излезем извън рамките на а, националните интереси. Трябва да се дават а, транснационални отговори. Трябва да се изправим пред ужасните събития в Япония. Когато има природни катастрофи или ядрени катастрофи, не може да се предскаже предварително какво ще се случи. Но в Япония от години се говори, че Япония е застрашена от силни земетресения и не трябва да се използва ядрена енергия. Ядрените технологии в кризисни ситуации са стигнали до своя лимит. И ние трябва тук в Европейския съюз също да се занимаем с този въпрос и да видим при други равни условия при други съпоставими природни катастрофи, какво ще се случи с ядрените реактори тук и как ще е, бъдат управлявани тези катастрофи по друг начин в сравнение с Япония? Аз бих казала – а, нека да се вгледаме истински в тази катастрофа. Нека да използваме тези технологии, с които разполагаме и които не съдържат в себе си а, тези рискове. Процесът трябва а, да започне сега и то в цяла Европа. Относно Либия – Верховщад изрази своето отвращение. Аз се присъединявам към, към неговите думи. Тази сутрин чухме, че Съединените щати е публикувала списък с 16 фирми, които не зачитат ембаргото наложено срещу Кадафи. Искам да попитам господин Барозо, господин Ромпой, дали Европейския съюз налага и изпълнява ембаргото срещу Кадафи? Сигурни ли сте, че нито една европейска фирма а, не прави бизнес с Либия. Искам също да знам защо Европейския съюз не направи повече за подготовката и изпълнението на забраната за полети над Либия. Това беше едно разумно искане. Днес ситуацията, както а, виждам в пресата, немския външен министр преговаря с а, Китай и Русия, за да предотврати налагането на тази а, зона за ам, забранена за полети над Либия. Трябва да се получим от грешките си ам, за това, че не заехме позиция относно Мубарак, относно Али и просто ние отказахме да застанем на правилната страна. Арабския свят ще а, се, няма да забрави, няма да прости тази наша слабост. Благодаря за вниманието. Благодаря сега за Обединената левица, господин Биски. Господин председател, председателю, уважаеми колеги, моята политическа група се присъединява ем, към съпричастността на всички останали за случващото се в Япония. Япония трябва да получи всякакъв вид помощ от Европейския съюз. Искам също така да допълня, че не става въпрос само за една природна катастрофа, тук става въпрос за катастрофа, предизвикана от човешка ръка. Виждаме какво може да се случи и тук в Европа и за това, че такива технологии продължават да се изграждат и тук. Не говоря само за атомни електроцентрали, Говоря също така и за ядрени оръжия, които се стационират в Европа. Войната срещу народа в Либия е една поредна катастрофа, предизвикана от човешка ръка. Не трябва да позволяваме а, крехкият зародиш на демокрацията в тези държави да бъде унищожен. Трябва да се противопоставим на корумпираните диктаторски режими. Трябва да върнем доверието в нас. Приятите санкции на Европейския съюз трябва да бъдат прилагани незабавно и най-вече свързано за забрана на търговията с оръжие и амуниции. Партньорите на Европейския съюз също трябва да бъдат призовани да окажат своето сътрудничество и да се противопоставят на режима на Кадафи. Относно Арабската лига трябва да работим с тясно, сътру... в тясно сътрудничество и с тях и трябва да се работи по изграждането на политика за страните от Средиземноморието. Обаче Европейския съюз не трябва да задава правилата и партньорите да го следват само когато става въпрос за раздаване на пари. Европейски съюз трябва да изгради нов подход, който да включва хуманитарна подкрепа. Благодаря ви. Благодаря сега от името на групата Европа на свободата и демокрацията, господин Фарач. Благодаря, господин председателю. Много воинствена реч произнесе господин Ги Ферховщад няма легитимност, няма съгласие в Европейския съюз да се предприемат военни действия. Опитът показва, че ако се забъркаш във военни действия, това първоначално е много лесно, а да се измъкнеш от тях е много трудно. А Либия, като Виетнам, може да се превърне в много горчив опит. Затова, моля ви, въздържайте се. За самия Кадафи, е, вие сте съвсем прав. Е, това, което става в Либия е нередно, но ние това знаехме още преди възстанието. Е, беше обявена свещена война, джихад срещу швейцарците от Кадафи. Той каза или давате 5 милиарда евро, или ви наводняваме с емигранти и Меграхи, човекът, който беше извършителя на най-тежкото зверство в е, историята на Великобритания, пак беше либиец. Помните ли обаче през декември тази снимка ваша с Кадафи? Колко сте самодоволен, колко сте щастлив? Сигурно си пиете заедно ракията, не знам. Защо искате да ви снимат с господин Кадафи? Но може би, след като сте назначени за председател на Европа и а, а, много особената баронеза Аштън се превърна а, а, в ръководител на външната политика, Европа се превърна в организация на политически пигмеи. Много се радвам, че Обама я пренебрегна. И смятам, че вие като а, демонстрирате близостта си с диктатори, постъпвате разумно. Британското лейбарийско правителство допусна подобни грешки. Все пак не сте само вие. Чудовищни неща стават в Либия. И за това ви питам. Емате ли, че е била погрешна преценка през декември, преди броени дни, да бъдете снимани с Кадафи. И ако е така, моля ви да се извините. Благодаря. Следващия оратор е Даян Додс от името на необвързаните. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя дълбоките ми съболезнования на японците след катастрофалното земетресение и цунами. Както много хора по света и много в тази зала, ние наблюдаваме тази катастрофа и ни е трудно да разберем щетите, нанесени на тези хора и на тяхната страна. Щетите, нанесени от земетресението и цунамите, сякаш не бяха достатъчни, а сега те са изправени пред заплаха от ядрена катастрофа. Това е ужасна ситуация и думите не са достатъчни да я опишат. Необходими са действия. Що се отнася до ядрения проект и особено тези в Обединеното кралство, неодавна по телевизията чух, в неделя по-точно, че отговорният министр казва, че разглеждат въпросите на сигурността в светлината на полките, които могат да се извлекат от ядрената катастрофа в АЕЦ в Япония. Подобни еднократни действия не са достатъчни. Трябва да имаме надежни доставки на енергия за бъдеще. Относно Либия. Кадафи е брутален тиранин, ние знаем това и сме го знаели от години. Той е И това сега се вижда от начина по който той третира собствения си народ. Аз съм от а, Северна Ирландия, от един регион, където имаше 30 години тероризъм, а, които доведоха до смъртта на десетки хиляди хора. Сега, когато се говори за Кадафи, трябва да се припомним и опитите да покажем колко лош е този, този а, е, режим. Това е човекът, който въоръжи Ира с а, е, оръжия, бонеприпаси, който им даде възможност а, е, да унищожават а, хора и собствеността. А сега се кършим ръцете и казваме колко лош бил той, въпреки че сме го знаели, че е такъв отдавна. Аз поставях този въпрос в дебата миналата седмица в Страсбург с баронеса Аштън и поставих въпроса за спазването на правата на човека. Аз поставих въпроса, но тя не ми отговори, обеща да ми даде писмен отговор в последствие. Когато се върнах в а, моя кабинет, получих а, съобщение от а, на един от а, моите избиратели, която години преди това а, е преживяла лична а, трагедия при експлозия, при която загива нейният свекър, а съпруга е сериозно ранен. Ние знаехме как стоят нещата. Трябваше да бъдат предприеми действия много по-рано. но ние видяхме как бившият ни министър-председател се срещна с Кадафи в палатката му в пустинята и го прегръщаше. И най-сетне искам да привлека вниманието ви и към един конкретен аспект на режима на Кадафи. Председателят прекъсва ораторката. Една минутка, ако обичате. Правителството а, на Обединеното а, кралство а, иска да бъдат предоставени компенсации активите на Кадафи трябва да бъдат отнети и да бъдат използвани за поправене на проблемите, създадени от неговия режим. Сега в Catch the Eye Марио Давид има думата. Благодаря, господин председателю. Тук в Брюксел португалското правителство съобщи мерки за справяне с дефицита. Знаете ли кои конкретни мерки са включени в този пакет? Знаете ли, че социалистическото правителство иска да замрази пенсиите? португалското правителство иска да замрази пенсиите на 703 хиляди души. Има 900 ам, стари пенсионери и хиляди пенсионери а, с а, увреждания, които получават 246 евро месечно. Дали тези европейски граждани заслужават да бъдат наказани по такъв начин? Вие наясно ли сте с това? Нашите европейски лидери и нашите политици бяха предприяти социални мерки или поне ще бъдат предприяти. ДДС ще спадна от 23 на 6%. Оставям нещата в, на вашата съвест. Саймън Босотил. Благодаря, господин председател. Исках да кажа буквално дума по дума това, което каза господин Ферховщад. Но той е толкова блестящ оратор, че аз не мога да го кажа по-добре. и цяло го подкрепям. Благодаря. Стивен Хилз има думата. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към председателя Варо Бой. Става дума за нивото на обществени инвестиции. Как можем да възстановим инвестициите в Европа, с пакта, който беше договорен и трябва да се приеме на 25 марта. Наложени са строги мерки за економии. Ако погледнем консолидацията в средата на 90-те години, след въвеждането на мастрийските критерии, имаше 3-4% спад на инвестициите, които бяха и без друго ниски. Сега новата доза консолидация, която се предлага в пакта, ще се стигне до 1% публични инвестиции. Това ще е катастрофа за европейската и световната економика. Как можем по този начин да достигнем целите си за стратегия 2020 без публични инвестиции? Брайан Кроли има думата. Благодаря, господин председателю. Е, използвам е, присъствието на е, представителите на съвета и на комисията, за да задам един въпрос за пакта за способност на еврото. Първо, как можете да хармонизирате заплатите в държавите членки, когато издръжката на живота е толкова различна? И в каква посока ще ги изравнявате, нагоре или надолу? Второ, все още има вътрешни бариери за конкуренцията и стопанската дейност във вътрешния пазар. Какво ще се направи за тях? И трето, развитието а, и въвеждането а, на единна консолидирана данъчна ставка за корпоративния данък. Това е първата стъпка към данъчна конкурен... а, хармонизация. Ако е, ще има е, конкуренция, конкуренцията трябва да съществува в економическата среда. И искам конкретно да попитам какви са правните основания за първото е, предложение за консолидирана данъчна основа и по останалите въпроси. Благодаря господин Ландсберги с една минута. Благодаря господин председател. Относно либийската драма, Има един триъгълник на злото, Триполи, Берлин и Москва, които искат да наложат нов ред на света и Северна Африка и да напълнят джубовете на най-богатите и най-корумпираните. Трябва повече да говорим за насърчаване на демокрацията. Пленарна зала още тази вечер трябва да заяви силното ни несъгласие и да кажем, че действията на съвета за сигурност и световните сили не предприемат адекватни мерки. Госпожа Ана Гомеш. Господин председател, солидарност с японския народ означава да си извадим поуките от тези драматични събития и да преразгледаме нашите атомни ядрени технологии, и инсталации. Става въпрос за и ядрени, радиологични и така нататък катастрофи. През декември беше споменато колко а, уязвим е този план и той не се изпълнява от държавите членки. Присъединявам съм казаното от колегата Ферховщат за Либия. Ние като парламент казахме, че трябва да сме готови да се наложи тази зона за забрана на полета над Либия, да се замразят активите на ем, Кадафи, неща, които бяха е, решени и от е, ем, съвета на Европа. Ние изготвихме е, документ, в който бяха споменати инструментите за съседска политика. Защо не не правите нещо? Направете нещо, за да се справим с данъчните обежища. Госпожа Фигарейдо. colleague Mario Borghezio. Тогава колегата Марио Боргезио. Благодаря, господин председателю. Изцяло се съгласявам да се приеме своеобразен план Маршал за Южното Средиземноморие, защото това е начина да се спрат миграционните вълни. Това трябва да е помощ за самите народи, да бъде помощ, примерно, ориентирана към малките и средни предприятия, а не корумпираните вождове в Северна Африка, които пълнят данъчните обежища с милиарди евро заграбени си измама от а, а, собствените им народи и от европейските средства. Трябва да променим политиката в Европа. Необходима е една надежна почтена политика на предоставяне на подкрепа на тези страни, сериозна, задълбочена политика. Третия стълб на тази политика трябва да бъде участието на малки и средни предприятия. Разполагаме с технологични възможности да обучаваме хора. Това трябва да правим за тези хора. Не празни думи, а истинска помощ. Освен това, искам да припомня какво е положението в Лампедуза – Европа не бива да забравя за Лампедуза. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Аз се обръщам към председателя на съвета на Европейската комисия. Както знаете, както подчертая господин Свобода по-рано, миналата седмица Европейският парламент изпрати много силно политическо послание за налагането на данък върху финансовите сделки на европейско и световно равнище. Радвам се, че съветът толкова бързо взе предвид това послание и че този въпрос присъства в заключенията на съвета. Обръщам се към председателя на комисията, господин Барозо. Ние имаме силно политическо послание от Европейския парламент и от съвета какво ще направи сега Европейската комисия за предприеме следващи действия. Като имаме предвид, че комисария, който отговаря за данъците, вече изрази отрицателното си отношение на, за налагането на подобен данък в Европа. Благодаря, господин председателю. Кадафи се възползва от несигурността на Европейския съюз. Дори вчера се изкажа благодарност по РТЛ, че няма един подкрепа. Държавите членки трябва да изпълняват собствените си решения не е само когато има необходимост от защита на човешките права. И така, трябва да се изградят правни рамки, да има резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ. Действията в тази насока не са достатъчни. Относно казаното от Барозо за това, че е, трябва да се помогне на хората, които бягат от е, Египет. С Грузия беше беше същата а, ситуация. Трябва да се помогне на бежанците, които о, стигат до Малта или до Италия. Господин Скот. Господин председателю, Либия е една катастрофа сътворена от човека и то в непосредствена близост до нас. Както каза господин Галър, има безброй бежанци към Египет. Европейския съюз, в частност, показа своята безпомощност. Среща на върха от миналата година произведе един документ – Партньорство за демокрация. Доста разводнена актуализация на е, документ, който видях е, в Кайро преди месеци. Това не е партньорство за демокрация, това е пародия на демокрация – огромно мнозинство в парламента подкрепя е, опозицията и е, хуманитарната помощ. Да, разбира се, е, че е така. Ги Верховщата е напълно прав. Франция, Великобритания и Съединените щати ще изиграят решаващата роля, защото съгласно решението на ООН, те носят отговорност за защитата на либийския народ и неговата революция. Благодаря, Николаус Чонскис. Николаус Чонтис. Извинявам се, поправя се председателя Николаус Чонтис. Благодаря. Искам да попитам дали в резултат от кризата в Япония сме взели полки от нея, дали комисията си извлякла полки, дали ще направи нещо, за да промени отношението си към атомната енергия, а да не говоря само за сегашната инфраструктура на електроцентрали, както и за плановете за изграждане на нови АЕЦ в страните от Балканския регион, където има сеизмични зони. Господин Юнкер и някои други дадоха своята оценка Обсъжда се една нова мярка в и без друго сложна ситуация за работещите. Как можем да се справим с въпроса за безработицата в Европа, който е огромен? Повече от 25 милиона души са безработни в Европа. Господин Сариуш Волски. Благодаря, господин председател. Три места на кратко. Първо към господин Рам Ромпой. Каква ще е позиция на Европейския съюз, така че да не се повтори грешката в Югославия, бивша Югославия? На второ място, Арабската лига, може ли сътрудници с тях по отношение на установяване на зона забранена за полети над Либия? Въпрос към господин господин Ромпой отново. Декларацията от държави, които не принадлежат към Европейския съюз, дали това ще се случи тогава или по-късно ще има ли някакви решения на държавите от еврозоната или ще се включат и решения на взети от други. Така, господин Барозо, промените на юг и източното партньорство, дали комисията възнамерява да внесе мул... меж... междуинституционална финансова рамка. Господин Панцери. Грация. Благодаря. Бих искал да кажа на председателя на съвета и на председателя на комисията, че и двамата имат богат политически опит, който трябва да им помогне да разберат, че времената в политиката се менят, а те като че ли не разбират това. По отношение на Либия, те а, казват, а, Кадафи трябва да бъде отстранен, но кучетата си лаят, керевана си върви, и е, по този начин ние е, губим доверие в очите на международната общност. Нашето послание излиза, че всички държави в региона могат да последват този подход. Гражданското общество в Северна Африка ще бъде много разочаровано, а също и европейската общественост, която вижда колко непоследователно се изказваме или ако кажем нещо, вършим друго. Господин Барозо говори за Южното Средиземноморие, където губим позиции. Много труден е проблемът и не бива да прехвърляме на чужди плещи собствените си отговорности. Искам ясни отговори какво ще направи Европа утре, а не след една година. Благодаря колегата Уотсън има думата. Благодаря, господин председател. Господин Ван Ромпой, вие писахте за, към доклада за 2010 година че често има а, сили, които спъват Европейския съюз и в трудни времена те излизат наяве. Как а, а, смятате да генерирате а, повече активност? Mr. President Barroso, the floor is yours. Thank you uh, very much. Uh, I will... Благодаря. Аз ще отговоря на въпросите които бяха отправени към мен и към компетенциите на Европейската комисия. Първо, относно данъка върху финансовите операции. Дори преди резолюцията, прията от парламента, аз защитавах въвеждането на този данък на глобално ниво. В рамките на Г20 аз говорих от името на Европейския съюз, заедно с господин Ромпой се опитахме да призовем и другите да подкрепят идеята за въвеждането на данъка върху финансовите транзакции. Аз вече ви казах, че реакцията не беше положителна. Големите економики се противопоставиха. Някои от нашите близки партньори също се противопоставиха на въвеждането на данък върху финансовите операции на глобално ниво. Въпреки това, ние го предлагаме и го подкрепяме Както и а, преди, видяхме, че Европейския парламент подкрепи с голямо мнозинство въвеждането на този данък. Това, което мога да ви кажа по отношение на позицията на комисията. Ние извършихме проучване за въздействието на различни альтернативи, които да се въведат в банковата система. Финансовия сектор трябва да даде по-важен принос в реакцията си на кризата. От една страна има данък върху финансовите транзакции, върху а, финансовите дейности и върху банковите налози. А, тези теми са много сложни. Надяваме се, че резултатът от анализите а, ще из, ще излезе през лятото и ще се изготви предложение съгласно тази оценка. Това, което също е важно. Данъчните промени се решават в Европейския съюз чрез пълно мнозинство, с единодушие. Комисията разполага с компетенциите да изготви предложение по този въпрос. Днес ние приехме предложение е, за общия консолидиран корпоративен данък както бяхме обещали. Но това не означава, че държавите членки са задължени да го одобрят, защото се изисква единодушие. Но е, този, тази обща е, корпоративна основа може да е стъпка в правилната посока. Е, ние нямаме обща основа, е, що се отнася до нашите е, предприятия. Във вътрешния пазар трябва да има една основна база, е, свързана с данъците, да има един корпоративен данък. Това е нещо, което ние не предлагаме да бъде хармонизиране. Ние не предлагаме да се хармонизира корпоративния данък, но от гледна точка на вътрешния е, пазар е разумно да има един консолидиран корпоративен данък. Относно въпроса на господин Волски. Инструмента за добросъседство. Ние не знаем как, какво ще е нашето предложение за финансовите перспективи. Предложението не е финализирано. Може би ще стане на 29 юни. Комисията възнамерява да поеме силен ангажимент, що се отнася до политиката за добросъседство, както в рамките на същото партньорство, така и по отношение на Средиземноморието. Виждаме какво се случва в региона на Средиземноморието. По време на полското председателство ще се проведе среща на а, върха, свързана с източното партньорство. И на последно място, дори да не е в моите компетенции, искам да направя един а, коментар по отношение на това, което беше казано а, от вас за Либия. Съгласно член 17 от договора, Комисията има отговорност да представлява Европейския съюз по всички а, въпроси, свързани с външната политика. Не искам да превишавам своите компетенции или да се присвоявам други. Беше изразена критика която не е справедлива, критика срещу Европейския съюз. Може би трябва да критикувате някои правителства на държавите членки. Това не са ем, едни и същи неща. Има хора, които се ангажират а, с, с Европа, да засилят ролята на Европа. Смятам, че а, институциите добре си вършат а, работата. It's not вие споменахте, че Европейския съюз е безпомощен, но някои държави членки са безпомощни, техните правителства. Не може да искате от върховния представител да излезе с обща позиция, когато няма обща позиция между държавите членки. И искам да подчертая това, защото това е много важно. Иначе в противен случай вие отслабвате Европейския съюз и Европейския съюз може да поеме много от голяма отговор... отговорност, но когато се отнася до отбраната е необходимо единодушие и Европейски съюз не може да говори от името на държавите членки, когато държавите членки не дават възможност и капацитет на Европейския съюз да направи това. Господин Ван Ромпой. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, за Либия искам да кажа следното. Гласът ми звучи безстрастно, но аз съм емоционално много ангажиран. И ако е равен тонът ми, това не означава, че не съм разгневен от случващото се в Либия – Но да се обвинява само и единствено Европейския съюз е погрешно по много причини. Европейския съюз не може да действа сам. Не може да действа сам. Европейският съюз трябва да действа правомерно, трябва да действа с подкрепата на региона. Ако не съществуват такива правни основания, ако няма подкрепа от региона, то тогава ние не можем да предприемаме каквито и да било действия. И в миналото се придържахме към този подход. Уверявам ви, работим. Работим Европейският съюз да извоюва тази международна подкрепа, от която се нуждае, за да обоздае е, либийските ръководители. Това, че не ви давам подробности, не означава, че ние не работим много енергично. Няма а, е, да а, е, се а, спирам върху циркаджийското представление, което видяхме тук във връзка с една снимка, направена преди време, както и други а, е, негови циркови а, е, номера. А, е, никога моята политическа кариера не се е основавала на ефектни а, трикове и искрено съжалявам онези, които разчитат на циркаджийство, за да градят кариерата си. Имаше много голяма а, степен на единодушие за пакта за еврото и дискусиите не отнеха много време, не за друго, а защото успяхме а, да постигнем консенсус по много въпроси. Като зная откъде тръгнахме и докъде стигнахме след броени седмици, пактът, който беше посрещнат с голямо одобрение, то тогава искам да кажа, това не е моя отговорност само. Работихме ръка за ръка с комисията, за да постигнем тази цел. Когато говорим за економии и бюджетни ограничения, те не са само цел. Смисълът на пакта е заетост и растеж дългосрочен план. Скъпи колеги, ако не сме конкурентно способни, ако не са здрави публичните финанси, ние нямаме бъдеще. Нещата са съвсем прости и еднозначни. В миналото бяха допускани грешки, бяха допускани грешки и в държавите членки, и колективно на нивото на Европейския съюз. Тъжната ни задача е да ги коригираме. И аз не съм сигурен, че сме успели да коригираме е, всички грешки, дори и тук в пленарната зала, когато е било необходимо. Що се отнася до разширяването на еврозоната, във всеки момент всеки може да участва в економическото координиране и сътрудничество. В бъдеще заседанията на еврозоната ще включват е, представители на 17-те е, страни и други. Формулата ще бъде 17 плюс. Не е необичайно е, членовете на еврозоната самостоятелно да вземат решения за собствената си е, валута. Те носят по-голяма отговорност от останалите, именно поради това, че споделят една обща валута. Но ние сме отворен Европейски съюз, отворена еврозона. Ето защо държавите, които в бъдеще искат да се присъединят към еврозоната, могат да започнат е, с участие в срещите за економическа координация. Те са поканени по всяко време. На 24 март, а и на следващите е, по-нататък заседания. Аз лично съм убеден, че не сме стигнали до края на кризата с държавния дълг. Миналата седмица не написахме последната глава от този роман, но направихме много важна крачка напред. В посока към економическо управление е, с одобрение на шесте предложения на комисията. Благодаря. Благодаря, е, уважаеми колеги. Е, с това приключи заседанието на председателския съвет. Закривам заседанието. Благодаря ви за вниманието.